И така, е, подновяваме разискванията в заседанието по, е, на е, Комисията по бюджетен контрол. Дневният ред е пред вас. Както винаги гласи правилото, каквото предложите до края на дневния ред ще се приеме. Имаме и теоретично дневен ред. Имате данни за езиковия режим и така, с това стигаме до точка 6 от дневния ред, защото нямаме изменяне. Точка 6 е годишния доклад на надзорния съвет на ОЛАФ. Казвам добре дошли на господин Гъст и господин Денов от членовете. Благодаря ви, че сте сред нас в момента се борим, не мога да го изразя иначе с а, а, годишния доклад и се опитваме да намерим заедно с комисията дата, за да можем заедно с представителите на комисията да намерим подходящ момент за среща. Ние предложихме няколко възможни данни от, от началото на май. Изведнъж се оказа, че попадаме в края на юни, но все пак нямаме съгласувана дата, не сме, топката не е в нашето поле. За това ще ви дам незабавно им, а, думата, за да направите представене на вашия годишен доклад. Имате думата. You, Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Като член на надзорния съвет, на Олаф. Е, искам да ви представя доклад за годишната дейност на надзорния комитет. Докладът е изготвен съгласно член 15 от регламента за ОЛАФ. Това е четвъртия доклад в рамките на нашия мандат и представя основните дейности на надзорния съвет, осъществени през изминалата 2015 година. Вероятно сте забелязали, че самият доклад изглежда малко по-различно от предходната година. Ние отчетохме реакцията на парламента от миналата година, както и на съвета. Това ни накара да приемем нова структура на доклада